Bene, cominciamo. Anche perché... Добър ден, колеги. Нека да започнем работа. Защото а, сме до, доста натоварена програма. Нека да не а, закъсняваме с началото на нашата работа, въпреки че не всички колеги са дошли. И така, приемане на дневния ред, първа точка. Във вашите папки е този дневен ред. Има ли някои бележки по него? Ако няма, дневният ред е прият без изменения. Точка трета, одобрение на протокола. Три протокола всъщност са включени във вашите папки. Ако нямате коментари по тях, смятаме, че протоколите са приети. И така, преминаваме към следващата точка програма на Европейския съюз е, за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване и изменение на регламент 106 2008. Също така, точка, това е точка четвърта, точка пета, споразумение между правителството на Съединените Американски щати и Европейския съюз. Имате думата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 Е, знаете, че е, сключихме споразумение за етикетиране на енергийната ефективност. Беше продължена тази програма, за да включи програмата СТАР. Транспониран от комисията програма, както и от САЩ. И поредица от различни продукти, изделия. Беше изготвен такъв списък, който беше одобрен и в САЩ, и в Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност. Програмата беше транспонирана от Европейския съюз чрез регламент 106-2008. Целта е офис оборудването да бъде с по-висока енергийна ефективност, така че потребителите да могат да постигнат а, спестяване на разходите за енергия. Програмата СТАР през 2011-2012 година доведе до 16% намаляване и след удължаването на програмата до 2020 година смятаме, че постигнатите економии ще стигнат до 30%. Преди е, да изтече програмата, Европейския съюз започна преговори с САЩ за сключване на нов споразумение, така че да се продължи програмата с още 5 години. През ноември 2011 година а, приключиха тези а, преговори. Ставаше дума за а, технически промени на действащата програма, също така позоваването на правните основания, промени и изменения на някои членове. По същество, сега съществуват две различни системи за регистриране на изделията. Сертифицирането от производителя остава в сила в Европейския съюз, а в САЩ трети страни осигуряват това сертифициране, т.е. прилагат се и двете системи. Така че взаимното признаване не може да се приложи. Именно за това трябваше да бъде заличен параграф, да бъде заличен параграф 4 от е, регламент 106. Можем да се надяваме на успешния резултат от преговорите, така че да се продължи това а, тази програма. Аз приемам внесените изменения от колегите, но е, остава висящ един въпрос. Много производители участват в държавни поръчки, в търгове и, е, срещат затруднения, защото офис оборудването, което трябва да бъде закупено от е, публичните власти трябва да отговаря поне на изискванията по програмата СТАР. Смятам, че приложното поле трябва да бъде разширено, така че и а, местните органи да могат да участват в тези е, обществени поръчки. Е, комисията смята, че изискванията за енергийна ефективност при обществените поръчки трябва да намерят своето място да бъдат разписани в директива. Но съветът значително промени първоначалните разпоредби и смятам, че разширяване на приложното поле на регламента стар трябва да се да включи всички равнища на публичната власт, така че да могат всички органи да участват в обществените поръчки. Благодаря, господин докладчик. Госпожа Кукович, докладчик Сянка, поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Днес съм много доволна, защото за първ път чувам обяснение от нашия докладчик. Аз очаквах да се срещнем с него, защото темата е много важна. Темата е свързана с поразумение между Съединените щати и Европейския съюз във връзка с координацията на ефективността на офис оборудване и като докладчик в сянка от Народната партия аз бих искала да изложа и други мнения по някои, така, изобщо други гледни точки. Това е третата промяна в споразумението между Съединените щати и Европейския съюз. Вярно е, че е, предложението е свързано предимно с технически промени – за съжаление обаче ние разполагахме с малко време за подготовка и обсъждане на тези промени. Получихме графика, проекто доклада и измененията на докладчика едва преди две седмици. Съжалявам, защото аз съм е, все още нов член на Европейския парламент и може би все още не разбирам всичко в процедурата, но Съдейки по досегашния ми опит като менеджер и министър, аз знам, че графикът е най-важното нещо за добрата работа. Е, има едно изменение, което получихме от докладчика и ако ги приемем, при това положение не само централните правителства, но и местните и регионалните власти ще бъдат задължени да прилагат този правилник. По-настоящем, във времена на криза, аз мятам и времето на Народната партия е, че не можем да си позволим такова нещо. Напоследък е, ние приехме директивата за енергийна ефективност и аз е, по-скоро е, предлагам да прилагаме тази директива а да не си противоречим с самите себе си. В директива 5 е, от директивата за енергийна ефективност е, се постановява, че държавите членки трябва да насърчават е, публичните власти, както и властта на регионално ниво, да прилагат директивата. Е, според мене сега би изглеждало непоследователно, ако заявим, че всички е, са задължени да прилагат е, тези разпоредби на споразумението. Ако в директивата се казва да се насърчат, нека да се придържаме към това. Ето защо аз предлагам изменение на текста, а именно, че държавите членки трябва да насърчават местните органи на управление да спазват тези указания. Бих искала да ви помоля за подкрепа и за обсъждане на темата днес. Благодаря. La parola collega Hassi. Господин Хартик има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на докладчика. Аз бях е, докладчик в е, Сянка, е, когато господин Павалис беше докладчик. Аз съм напълно съгласна с подхода на докладчика. При последния тур в парламентарната процедура се предвиждаше е, само публичния сектор е, да е, разполага с офис оборудване, т.е. само то да се придържа към критериите за енергийна ефективност. Обаче сега разбираме колко е важна енергийната ефективност, както за защитата на климата, така и за енергийната сигурност и защо всичко свързано с енергетиката а, също така и е, зависимостта на производството от внесена енергия. Изобщо енергийната ефективност е от ключово значение за постигане на всички тези цели. Аз е, смятам, е, че трябва да е, засилим нашата политика не само чрез директивата за енергийна ефективност, но и с други методи за да може е, публичния сектор също да се занимае в е, подробности е, с, е, това как да е, подкрепи постигането на нашите общи политически цели. Е, публичният сектор е, закупува толкова много енергия, че той може да промени играта. Преди няколко дни чух, може би в Съединените щати Energy Star тогава започваше. Не съм сигурна, но ми казаха, че когато Клинтън е бил президент на Съединените щати, федералното правителство решава, че от определена точка нататък само определени предприятия ще постигат целта за енергийна ефективност. Е, просто защото федералното правителство е огромен потребител. Аз мисля, че трябва да засилваме настоящата политика чрез настоящите задължения. За момента те засягат само централните правителства е, и е, поръчки над 137 000 евро. Аз мисля, че трябва да вземем мерки е, за насърчаване на културната промяна в е, поръчките в публичния сектор защото публичният сектор на всички нива е толкова голям клиент, че всичко това се отразява и на отрасъла. И аз смятам, че ако ние създадем много ясни правила за държавните поручки за офис оборудване и за енергийна ефективност – тогава ще помогнем на хората, е, които се занимават с държавните поръчки и в общините, и в малките градове. И е, ще им помогнем да е, се учат как се внимава за енергийна ефективност. И аз смятам, че в края на кращата резултата ще бъде е, от полза за е, цялата общественост. И заради това аз подкрепям предложението на докладчика да е, разшири задължението не само към правителствата, но и към целия публичен сектор. И освен това бих предложила да се оттегли това ограничение от 137 000 евро. Аз мисля, че в е, повечето случаи, е, когато, например, офисите в публичния сектор закупуват компютри или принтери или каквото или да било, е, всъщност поръчките са малки. Се на парола колега Руби. Са под тази граница. Я танки Frau Господин Рубик, благодаря, госпожо председател. Смятам, че споразумението в а, досегашния му вид отбеляза голяма, голям успех. Е, целта е да се спестят 30% до 2020 година. Споразумението беше подписано едва през 2000-та година и това показва, че двустранното сътрудничество функционира много добре. Имам въпрос, който искам да отправя към комисията. Защо тук се говори за сътрудничеството само между Съединените щати и Европейския съюз? освен това, какви са плановете на комисия по отношение на Китай и, Индия, където се произвежда голема, голяма част от офис оборудването и какви са заложените цели? А, ако се изключи двустранното взаимното признаване и сертифициране, какви са а, другите мерки, които а, могат да бъдат предприяти, как стои въпроса за схармонизирането, Може би на многостранно а, ниво а, може да се говори за глобални стандарти. А, да речеме, от страна на съответните правителства, които да а, сключат спогодби или пък да се включат и сертифициращите институти. E Благодаря много, господин Рубик. Няма други желаящи да се изкажат, така че ще дам думата на представителя на комисията. Uh, Благодаря, господин, госпожо председател. Добро утро. Е, ние сме съгласни с казаното от доклада и господин Рюбик, е, че споразумението е много важно. Отбелязан е голям напредък. Това е един от малкото а, е, по примери за това колко добре може да протича сътрудничеството. А, между отделните е, страни по отношение на енергийната ефективност. Е, целта е да се подобри, е, подобри, подобрят разпоредбите си и ситуация в Европейския съюз. Разбира се, има поле за по-нататъчни действия, има възможност за подобряване. Ние говорихме и с руснаците, и с китайците за нашата политика, свързана с, продукт, с производството на продуктите. Говорихме и за стандартите, свързани с производството на двигатели, нещо, което се отнася до Китай. Първата стъпка вече е направена. Втората стъпка трябва да включва по по-задълбочено сътрудничество между а, отделните юрисдик, юрисдикции на глобално ниво. Ние сме съгласни с а, а, подхода, предложен от докладчика. Това всъщност е и предложението, което ние направим по отношение на директивата за енергийната ефективност. Така че, ние сме на прага да одобрим окончателната версия на директивата за енергийната ефективност и ние смятаме, че в момента трябва да се занимаем с изпълнението на това, което е заложено в директивата, отколкото да а, дискутираме дали трябва да има различен режим по отношение на а, офис оборудването. А, трябва да бъде от отразено и действието на директивата за енергийна ефективност и както госпожа Кукович каза, трябва да има задължение за държавите членки да насърчат местните и регионални власти да се включат, това няма да доведе до допълнителни разходи, напротив, това ще спести разходи. насърчаването на на регионалните и а, местни власти е нещо, което е одобрено току-що и трябва да действаме по-внимателно и по отношение на обществените поръчки. Сега думата има а, а, докладчика. Благодаря, господин, госпожо председател. Ние ще вземем предвид всички а, мнения в по-нататъчната ни работа. Аз очаквам а, вашите предложения за изменения. Благодаря ви. Благодаря много, господин докладчик. Припомням на всички, че срока за внасене на измененията, крайният срок е 16 юли 12 на обяд. Благодаря ви много. Преминаваме сега към шеста точка от нашия дневен ред. Безопасност на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони. Господин Белет е нашия докладчик. Имате думата. Sorry, chairman. Thanks very much for the... Е, да, госпожо председател, благодаря ви за дадената ми думата. Добро утро. Е, скъпи колеги, е, тъй като Норвегия отново се върна към производството на петрол и на газ след две седмици стачки, надявам се и днес да има производство на нефт и газ. Е, от две години е, знаем какво стана е, в Мексиканския залив и това е част от процеса на преглед на нашата политика и се надявам да приключи той с кипърското председателство до края на годината. Моя проект от окалат по предложението на комисията е на ваше разположение и се превежда в момента. Е, искам е, сега да се спра само на най-важните въпроси в е, доклада и в предложените изменения. Първо, във връзка с правната форма, Комисията ни представи е, проект за правилник, е, където да има унифициране на нивата на всякъде в Европейски съюз. Има и тревоги от колеги, от участници в е, този процес, че подобна правна форма ще създаде допълнително ниво на регламентиране над национално ниво. Е, тоест, е, самите национални е, правилници трябва да бъдат преразгледани. Освен това, се правят оценки за сигурността, които също се включват в правилниците и при първата година на приложение всъщност ще се намали сигурността. Това са страховете, които бяха изразени. Е, всъщност е, ние е, знаем, че все пак е по-добре да се промени правната форма и да се създаде по-стабилна правна форма под формата на директива. Това е изменение номер едно. Вторият аспект, който е важен и е от ключово значение, макар че засяга независимостта на ведомствата. Едно от основните полуки от Мексиканския залив е колко е важно да се осигури независимостта на всички органи, които от една страна оценяват сигурността и риска за околната среда от всички операции, а от друга страна тези независими органи трябва да бъдат 100% независими независими от а, е, е, други административни органи, които издават разрешенията или лицензиите за сундиране. Аз мисля, че е, тази точка трябва да се разгледа допълнително. Това е и една от точките, която събуди разногласие в съвета, защото съвета иска парламента да изясни някои въпроси, свързани с правомощия но е, това е една от точките, която продължава да се разглежда, но независимостта на е, органите е много важна. На трето място е, властите на Европейския съюз, които се занимават с нефт и газ в открито море. Това е нещо, което се създаде напоследък. Всъщност ние надграждаме над е, резолюцията, така наречения е, четвърти доклад, ние надграждаме над тази резолюция, която беше гласувана миналата година през септември или октомври с широко мнозинство. Всъщност ние се справяме с предизвикателствата в областта на добива на нефти и на газ. Мисля, че сътрудничеството между държавите членки трябва да се укрепи и затова се създаде и европейски орган, и това е най-подходящия инструмент, който трябва да се използва 100% и да играе роля при проверката на приложението на европейското националното законодателство. В допълнение на това, скъпи колеги, ние взимаме е, под внимание е, широките правомощия на Европейската морска агенция, МСА. Напоследък е, е, се постигна съгласие в съвета по този въпрос, е, по предмета на дейност на ЕМСА, но той трябва да се дообсъди в пленарна зала. Но аз съм убеден, че новите правомощия на ЕМСА трябва да бъдат включени в плановете за спешни действия, особено при трансгранични планове в спешни случаи случаи. И е, четвъртия аспект е, е, проверка от страна на трети страни. Разбира се, трябва да се проверяват всички планове. В четвъртия доклад ние настояваме като парламент за проверка от страна на трети страни. Е, съвета всъщност изключи третите страни, особено при големи компании, защото те искат е, вътрешна проверка от втори страни. Това е евентуална альтернатива. Е, и може да се окаже точно толкова дълго, е, колкото е, да се гарантира независимостта на проверителя. Така че проверк, вътрешната проверка от втора страна може би е точно толкова достойна за доверие, колкото и проверка на трета страна. Важното е проверката да бъде независима, който и да я извършва. И сега, госпожо председател, искам да кажа нещо за европейски стандарти за глобални операции. Е, е, има очевидни очаквания от много партньори, от много колеги. Компаниите, е, които са регистрирани в Европейския съюз и които добиват нефти и газ, от тях се очаква да работят в световен мащаб, като прилагат европейските стандарти за сигурност. Ето защо ние променихме предложението на комисията специално по този въпрос. И една от е, е, последните точки, която е, е много важна, е, е достоверността на отчетността, доколко може да се вярва на тази отчетност – в момента е, в предложението се засяга само е, за това е, за гаранции за околната среда, но ние искаме и гаранции за граждански щети, които могат да възникнат. Ние искаме всички е, компании, които добиват нефт и газ в открито море, да покриват щетите от е, е големи е, происшествия, което предполага и финансови инструменти за покриване на щетите. Затова ние предлагаме, това е, далеч не е ново, но ние предлагаме създаването на а, е, взаимни а, е, компенсационни схеми при замърсяване. Те могат да се организират на регионална основа при един и същи модел в целия Европейски съюз, като разбира се имаме предвид особеностите на отделните региони. И е, тук е, искам да заключа на първи тур че още много въпроси остават неразгледани. Ние знаем, че ние не сме единствените е, е, е водещи хорото, ако мога така да се изразя. Е, правната комисия има изключителни компетенции по този въпрос, особено във връзка с правната форма. Работата напредва. Мисля, че вървим малко по бързо, отколкото се очакваше. Е, в началото на септември е крайния срок за промяната на, е, за, за измененията, докато в правната комисия и комисията по околната среда е другата седмица, така че ние изоставаме. А, съвета ще обсъжда въпроса другия четвъртък. Е, госпожо председател, скъпи колеги, това е първи преглед на основните точки аз е, съм е, подбрал най-важните изменения, които ние сме направили. Очаквам вашите коментари. Благодаря. Благодаря много на докладчика. Е, госпожо Форд, искате думата? Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви, че толкова ефективно председателствате заседанието тази сутрин. Искам да поздравя и докладчика за изготвения от него доклад. Благодаря ви най-вече за това, че сте взели преди всички коментари, свързани с разпоредбите по това законодателство. Е, имаше ам, действия, включени в предложението на комисията за регламент, които не бяха уместни, но се радваме, че този законодателен акт ще бъде директива. Аз ще внеса и моите изменения в определените срокове. Трябва ясно да се заяви кой за какво отговаря. Това е, е една от полуките, която си направихме от случилото се в други части от света. Трябва да ясно да се знае кой отговаря, дали регулаторните органи или други инстанции. Вие подчертахте и нещо друго. Ем, има случаи, в които е уместно да има вътрешна проверка от втори страни, обаче има случаи, в които това не е много уместно. Така че трябва и, и това нещо да се обсъди. Не винаги трябва да се използват проверки от трети страни, но понякога това се налага. Относно доклада за основните опасности или големите опасности. И вие трябва да, да стане така, да се изготви такъв доклад и след 5 години да се направи преглед. Обаче това не е много правилно. Трябва постоянно да се извършва проверка, да се правят промени. А, така че това да е един а, м, активен процес, който да протича ежедневно. Относно глобалните стандарти, всички а, са съгласни, че трябва да се спазват най-високите световни стандарти. И, тук се говори за това, че трябва да се а, накарат а, регулаторите да се придържат към тях, извинете, операторите се придържат към тях. Може би трябва малко да смекчим а, езика. Относно а, отговорността към обществото и а, освен това а, съдебни мерки в случаи на небрежност – някои хора казват, че това нещо вече е включено в другите директиви, но може би трябва да разясним по-добре тези понятия. А, може да бъде включено в клаузите, да ги а, променим малко, но това трябва да бъде ясно посочено. Има други комисии, които се занимават с разходите за почистването а, след а, евентуален а, инцидент. Ако се случи а, а, някакъв инцидент, то трябва щетите да са ограничени. Да говорим и за а, физически, за а, ресурси за персонал и така на така. Така че трябва да се поема отговорността, да се разполага с а, съответните физически ресурси, а, персонал и така, натака, е, и така нататък, е, е, за да може да се реагира по-бързо. Трябва да следим отблизо с какво занимават другите комисии, така че да хармонизираме действията си. Благодаря на колегата Форд. Като че ли няма други желаящи да се изкажат? Io darei е, la parola alla Commissione per un... Да, ако няма други колеги, ще дам думата на комисията. Плюс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, встъпителните думи от докладчика и от госпожа Форд е, за е, мнението и по текста на предложението. Е, комисията приветства интереса и активността на парламента от страна на парламента по този въпрос от самото начало, е, включително и доклада по ваша инициатива, който беше изготвен миналата година. Мисля, че е, в момента текста на доклада е чудесна основа и добър анализ на проблема. Като цяло ние смятаме, е, че това води до подобрения по някои, от, е, някои точки от текста. Това е добра основа за работа. Както знаете, по тези предложения е, за основните рискове, ние искаме да се средоточим е, към е, <clears throat> тези, които засягат други територии, например малки рискове, които са включени в други текстове, така че сега фундаменталните елементи, които, е, с които разполагаме, докладчика вече ги спомена, независимостта на компетентните органи. Това е въпрос от ключово значение. Аз съм съгласен, че трябва да продължим работата си. Е, това ще става и в е, съвета. Ще видим как точно ще се приложи на практика, но трябва да се избегне стълкновението на интереси. Това е ключ към всичко и мисля, че е, тук се каза ясно това. Е, и въпроса за проверка от трети страни. Това е област, където е, започнахме от доста ясно разграничение е, за третите страни. Комисията настояваше за това, но чухме доводите и за е, проверка е, която да бъде вътрешна от втори страни. Това ще бъде много сериозна проверка от страна на дружествата, но обаче не може да се прилага при всякакви обстоятелства. Ключов въпрос, разбира се, и правната форма. Е, има много е, така твърди мнения и в съвета, и в е, парламента, и в доклада. Е, първоначално ние действително предложихме правилник възоснова на прякото приложение към промишлеността. Т.е. те създават е, както опасността, е, така и те създават обществения сектор. Именно заради това ние избрахме регламент, обаче, според други възгледи, директивата може да е, се подобри положението и да се изяснят някои въпроси. Така че тук комисията също ще прояви прагматичност, ще преценим как се развиват събитията и да се търсят решения. Е, други точка във връзка с гаранциите, Действително гаранции за околната среда. Е, ние го откриваме в предложението. Гаранции за, от, от, от граждански характер. Това е проблем. Е, това е проблем. Е, за момента ние още не сме достатъчно сигурни в решенията, така че ние ще се вземем с допълнителна работа. Ще направим две проучвания. В момента те такът проявяваме интерес и по предложението на докладчика във връзка с рисковете. Може би това е един от вариантите, който трябва да се, да се приеме. Мисля, че ще спра до тук. Има и други въпроси, но мисля, че за момента това е достатъчно. Благодаря. Благодаря много на комисията. Давам за заключилни думи е, думата на господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Uh, Благодаря на госпожа Форд. Смятам, че ние всички сме съгласни с това, което вие казахте с предложенията и коментарите, особено по отношение на а, ясното определяне на отговорностите. Е, зависи от обстоятелствата, от е, вида на е, компанията, за която говорим. Разбира се, има определени обстоятелства, които трябва да бъдат взети предвид при провеждането на проверките. Относно докладите за основните рискови и опасности, това да е един активен процес. Ние искаме да изпратим правилния сигнал и така, но това е нещо, което е трудно от правна гледна точка. А, а, относно отговорността към гражданите, към обществото, има положително отношение към предложението за споделяне на риска. И смятам, че ще се намери а, компромисно решение е, с а, комисията по този важен въпрос. И накрая, разбира се, вие споменахте а, физическите ресурси и а, персонал, който да участва в отстраняването на щетите след а, евентуален инцидент. Нещо, с което съм съгласен. Благодаря. Благодаря на господина Елио за вашето конструктивно отношение. Благодаря и за това, което казахте, че комисията ще е доста прагматична по отношение на правната форма. Виждам, че отбелязваме напредък и очаквам с нетърпение всички ваши конструктивни предложения и изменения. Благодаря. Председателката, благодаря господин Белет. И сега давам почивка до 10.30, кога, тъй като приключихме с въпросите, които трябваше да разгледаме, а в 10.30 е, ще бъдем посетени от кипърския министр на съобщенията и труда, след това в 11.15 кипърския министр на търговията, промишлеността и туризма и в 12 часа господин Поточник. Така че в 10.25, ако обичате, Нека да бъдете в залата. Само да припомня, че крайния срок за внасяне на измененията по доклада Белет е 4 септември 12 на обяд. Половин час почивка обявявам.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 Vilnius? Florenzo. Florenzo. Florenzo. Come like Firenze. Firenze. Like Firenze. Florenzo. That's the idea. Actually, it is an Italian name. My roots are Italian. That's why. Sempre sì. Allora. Iniziamo така, колеги, възобновяваме нашата работа и нека приветстваме е, господин Евтемиос Флоренцо, кипърски министр на съобщенията и труда. Действащ председател на съвета на Европейския съюз. 45 минути е времето, което ще ни отдели господин министъра. Дискусията трябва да продължи до 11.15, така че веднага давам думата на господин министъра, а колегите, които искат да вземат думата, нека да, да дадат своята заявка. Добре дошъл сред нас господин министър. Харисто Гирия Проведрос, Καλή σας благодаря, госпожо председател. Добро утро. Първо искам да благодаря на датското председателство за прекрасно свършената работа. Искам да благодаря и на вашата комисия, госпожо председател, и на всички членове на комисията за това, че ме поканихте тук и, ни, и ми дадохте възможност да се изкажа от името на предстоящото кипърско председателство. И така, уважаема госпожо председател, уважаеми господа и госпожи депутати, за мен е голяма чест и радост да имам възможността да съм тук сред вас в Европейския парламент днес. Европейския парламент е един от най-важните стожери на Европейския съюз и за това се радвам да имам възможност днес пред вашата комисия да изложа приоритетите и целите на предстоящото кипърско председателство в областта на далекосъобщенията, информационното общество и ам, в областта на а, политиката, свързана с космоса. Надявам се, че ще имаме плодотворен диалог, добро сътрудничество, ще работим в дух на разбирателство и доверие, така че всички да можем да допренесем за постигането на целите, свързани с изграждането на една по-добра Европа. И да бъдат изпълнени целите, свързани с ем, информационното общество. Дигиталната програма, дигиталният дневен ред е една от най-важните цели, заложени в стратегията Европа 2020. Развитието на ново поколение, широколентови връзки, освен това, изграждането на структури, свързани с дигиталните услуги, изграждането на високоскоростни мрежи. Всичко това ще насърчи конкурентоспособността на Европейския съюз. Освен това, така ще се насърчат и иновациите и производителността. В тези рамки Говорим и за инструментите, свързани с изграждането на дигиталните мрежи в Европейския съюз. Миналата седмица в Страсбург по време на заседанията на Европейския парламент председателят на Европейския парламент, на Европейската комисия и на репрезента на Република Кипър проведоха среща и се разбраха да работят в дух на плодотворно сътрудничество и освен това се разбраха да договорят една много амбициозна, многогодишна финансова програма, която да доведе до насърчаване на растежа и заетостта. Изграждането на мрежи в Европейския съюз, им предвид дигитални мрежи, е нещо много важно и то ще е част от заложените цели. В тази връзка ще работим конструктивно с Европейския парламент и ще създадем необходимите условия, така че да се постигне единодушие. Разбира се, ще вземат предвид и други компоненти ам, от многогодишната финансова рамка. Кипърското председателство, освен това, а, ще ам, продължи някои от заложените насоки, свързани с изграждането на дигитални мрежи и ам, насоки от областта на далекосъобщенията. Освен това говорим и за инструменти за свързването на всички мрежи в, в рамките на Европейския съюз. Не на последно място говорим за изграждането и на а, транснационални а, мрежи, освен това и за поощряването на а, услуги, които се извършват в международен мащаб. През декември е, ще бъдат е, прияти и финансовите насоки в съвета. Е, с всички тези мерки ще, ще се насърчи е, търговията в рамките на единия пазар. Всички държави е, от Европейския съюз ще имат е, възможност да се възползват от предимствата на вътрешния пазар и на а, положителното развитие на всички мерки. Предполагаме, че с тези мерки ще бъдат създадени нови работни места, ще бъдат създадени нови предприятия, защото се занимаваме с тази тема и в бъдеще. Ние смятаме в тази връзка да работим а, тясно, в тясно сътрудничество с вашата комисия, така че да можем още на първо, на първо четене да постигнем съгласие. Освен това е важно да се гарантира сигурността на мрежите и на информацията, която се предава. Ще работим и за напред по този въпрос е, ще работим с Европейската организация за сигурност на мрежите и а, информацията. Освен това, ще работим а, съвместно с вашата комисия, разбира се. Ние сме готови да провеждаме разговори, свързани с, с сигурността на а, мрежите. Разговори, които ние ще продължим да провеждаме. Относно ам, цифровата економика, много е важно да се спечели доверието на гражданите и на предприятията. и председателството ще работи по предложение, свързано с изготвянето на обща законодателна рамка, която да подобри, да засили доверието в електронната търговия. Говорим тук за електронни подписи, електронна идентификация. Кипърското председателство има намерение да отбележи допълнителен напредък тази област. Относно иновативните технологии, също са много важни. Изготвя се бяла книга, която обхваща и транспорта, и цифровия дневен ред и така нататък. На 16 и 17 юли в Никола ще се проведе среща на а, министрите по далеко съобщение и транспорт. Ще се говори за по-точното развитие на технологии в областта на транспорта. В рамките на тази инициатива целим целим да обединим две важни политически области в Европейския съюз. От една страна транспортно политика на Европейския съюз, от друга страна дигиталния дневен ред. Целта на тази среща е да бъдат подкрепени на тези две политики чрез оптималното използване, финансиране и ам, участието на ам, публичния сектор, като тук се имат предвид а, всичките видове транспорт. Със сигурност тази инициатива ще доведе до подпомагане е, на, на транспорта, до изпълнението на на а, целите, свързани с а, това, хората по-лесно да стигат от една точка до друга. Говорим за интелигентни транспортни системи. А, и а, в тази връзка през октомври в Австрия ще се проведе световна конференция по а, темата. Господин заместник председателите на Европейската комисия ще вземат участие в конференцията, защото те също отговарят за транспортната политика. Освен това, представители на комисиите ИТРЕ и ТРАН са сърдечно поканени. На 16 и 17 юли, както вече казах, ще се проведе и среща в Никозия. Надяваме се на тази среща също да има представители на Европейския парламент и госпожо председател, надявам се, че и а, вие ще а, ни окажете честа да присъствате. Сега за общата политика в областта на а, се е страги на космоса ще работим върху определени стратегически области в рамките на тази политика. Космоса или политиката свързана с космоса може да предложи инструменти, да се намерят инструменти е, за продоляване на предстоящи е, предизвикателства, е, пред които сме изправени в 21 век. Европейски съюз трябва да играе водеща роля в тази област. Кипърското председателство се стреми да се придържа към заключенията на съвета в областта на космоса и индустрията свързана с космическите технологии. Кипърското председателство е готово е да предложи и да провери по-скоро законодателната инициатива, която ще бъде предложена от Комисията за по-нататъчното развитие на системата за наблюдение на Земята, ГМЕС. Това са важни стратегически политически области. Гнос и Галилео са много важни сателитни системи. Те могат да доведат до по-нататъчно економическо развитие в Европейския съюз. Галилео, Галилей, тази програма, създава преимущества и предимства за всички видове а, транспорт, освен това допринася за засилване на сигурността на гражданите, а също и за преноса на мобилни данни. Датското председателство отбеляза напредък по време на съвета през юни. Ние ще работим по вече постигнатото от тях. навига... навигационните сателитни програми и системи, те са включени в многогодишната финансова рамка. Ние ще работим в тясно сътрудничество, така че да създадем условия за постигане на съгласие по тази тема. Освен това, кипърското председателство е готово да провери законодателната инициатива на комисията. Предложение, което ще ни бъде представено. предложение е свързано с промяна на съществуващия регламент за организирането на ГНСС. като ще се вземат предвид и заключенията на съвета, който ще се проведе през декември. Е, надяваме се да отбележим напредък по тези две законодателни инициативи. За да постигнем а, а, нашата цел, трябва да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент, с отделните държави членки. Госпожо председател, уважаеми господа и госпожи депутати. За нас поемането на председателството е едно много голямо предизвикателство. Ние сме наясно, че работата ни няма да е лека. Ние ще работим в дух на прозрачност и сътрудничество. Ще бъдем скромни и ще а, се присъединим към усилията, положени а, от предишните председателства, усилия свързани с създаването на един по-добър живот в Европейския съюз. А, ние сме на среща, когато става въпрос за решаване на, на надвиснали проблеми. Ние ще работим за това да постигнем заложените цели. Освен това ще положим усилия да ам, приведем на преден план ам, целите заложени в а, цифровия дневен ред. Аз съм и добър слушател и за това сега съм а, готов да се вслушам а, в а, вашите мнения, в а, вашите коментари и предложения. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Веднага ще дам думата на госпожа Де Кастилио. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, добре дошъл в нашата комисия. която се занимава и с въпросите на далеко съобщенията, комуникацията и с голямо удоволствие ви казваме добре е дошъл в началото на кипърското председателство. Искам да ви уверя, господин министър, че ЕНП, групата, която представлявам тук, но съм убедена, че и другите колеги от комисията винаги с желание ще сътрудничат с вас. Ние сме на разположение за обсъждане на въпросите, които са от вашата компетентност, господин министър. Но нека да се върна на един от въпросите, които засегнахте, защото ние обсъждаме този въпрос в момента. И е, въпрос, тема, е, която е, сигурно ще бъде сред най-важните по време на кипърското председателство, а именно проекта Connecting Europe. Вие говорихте за този проект, дадохте ни, съобщихте ни важна информация. Искам да подчертая, господин министър, колко а, са важни тези връзки, енергийни, далеко съобщителни. Това са а, въпроси, които са тясно а, взаимно обвързани. Между далеко съобщенията им енергийните мрежи има тясна връзка. И разгръщането на интелигентни мрежи играе е, значителна, важна роля за енергийната система. Това са наистина ключови аспекти, които дават възможност да се разгърне пълноценно вътрешния пазар на енергетиката, на дигиталния или е, търговията в най-общ план министър-председателите подчертаха, подчертават ролята на единия пазар, така че да можем да разгърнем политика за по-добро развитие и способност. Всички тези въпроси имат ключово значение – и подчертават ролята на мрежите. И бих казала, господин министър, че тази а, дейност, за която отговаряте, е от огромен интерес за нас, така че в комисията ние ще работим по тези теми и мога да ви уверя, че ще бъдем изцяло на ваше разположение. Благодаря, председателката. Да, в думата на госпожа Тоя. Благодаря, госпожо председател. От името на моята политическа група, нека да приветствам добре дошъл господин министър в нашата комисия. Наистина той отговаря за изключително важни въпроси, свързани с растежа в Европейския съюз. Убедена съм, че ще продължим да работим интензивно. По време на кипърското председателство ще бъдат взети важни а, решения а, за идните 7 години. И а, вие започнахте изказването си с, с като споменахте финансовите а, рамки и финансовите перспективи. Това е от а, съществено значение – за разгръщане на програмите, които споменахте, напредъка в преговорите по енергийната мрежа, не материалната мрежа, така наречена за пренос на данни, широко лентовия интернет. И ако искаме наистина да работим за развитието и прилагането на тези крупни проекти, знаем кое е важно и трябва да бъде осъществено в Европа, взаимосвързването между мрежите, подчертано и от колегата, която се изказа преди мен. Тук не става дума само за обем на ресурса, а за нови финансови инструменти. И бих ви помолила за това да работим заедно през едните 6 месеца, така че да се постигне резултат в тези а, преговори, защото ако не се приемат финансовите перспективи, няма да можем да развием и тези а, е, ключови а, е, сфери, които гарантират растежа в Европейския съюз, създаването на нови работни места. Така че е, ви е, моля да следите отблизо развитието на тези преговори. И а, е, ние от своя страна в парламента а, е, в края на датското председателство а, бяха отбелязани, беше отбелязано известно а, напрежение между парламента и съвета. Но на последната сесия в Страсбург разгледахме предложението на комисията и смятам, че трябва да се прояви смелост и да работим в тясно сътрудничество. Благодаря. Следващия оратор. Dobrý den, pane ministře. Já се připojuji ke svým колегам с... Добър ден, господин министр. Искам да се присъединя към моите колеги и да ви поздравя. Ние чухме е, това, което имахте да ни кажете в е, началото. Е, всъщност от дълго време обсъждаме как да окажем подкрепа на Европейския съюз в работата по сателитната система, защото тя е от ключово значение за развитието е, на конкурентоспособността в Европейския съюз. Аз съм докладчик и по широколентовия интернет. който също се оказва важна нова дейност, е, с която се заема Европейския съюз. Е, около 9 милиарда евро е, ще бъдат предназначени за това. От една страна ние искаме да насърчим економическия растеж. От друга страна, трябва да е, внимаваме за конкуренцията. Трябва е, да си има предвид, че в е, областта на сателитите има много голям економически растеж, но също така и много активна конкуренция. Така че е, очаквам да чуя какво ще направи кипърското председателство. Иска ми се тази директива да бъде прията по време на вашето председателство, е, защото е, по този начин ще е, докажем как Европе, Европейския съвет може да е, насърчи економически растеж в толкова динамичен отрасъл. Е, от друга страна, е, както е, моите колеги казаха, за нас е важно е, информацията да работи. Е, това е необходимо за енергийните мрежи в е, Европейския съюз. Е, мисля, че този проект е свързан с развитие на технологиите и можем да покажем как можем да хармонизираме усилията в различни страни и е, колко е трудно, е, колко е трудна позицията на председателството по толкова сложни технически въпроси. Е, така че ние не искаме сега да се заемаме с неприятни въпроси, е, като е, възпрепятстване на конкуренцията, която е водеща сила – така че аз е, се надявам на сътрудничество с Кипърското председателство и с вас лично и е, се е, радвам, че вие споменахте за толкова важни въпроси, като сателитите и широколентовия интернет. Колегата Ниблер има думата сега. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министре. Благодаря ви за това, че сте тук сред нас. Благодаря за вашата интересна презентация. Желая на Кипърското председателство всичко най-добро и много успех в вашите начинания. Цифровия дневен ред е тема, с която ние се занимаваме години наред. Тема, която сме обсъждали и с председателството преди вас. Говорим а, освен това засилено и по темата свързана с роуминга и намаляване на цените. Много е постигнато през последните години, но както вие казахте, има много неща, които трябва да бъдат направени. направени. Присъединява съм към колегата Цецановски, че за нас най-важно е до изграждането на мрежата за широколентови връзки тук искам да вмъкна и темата за проектните облигации. Надявам се, че и по време на вашето председателство ще бъде отбелязан напредък искам да вмъкна и темата за защитата на данните и регламента, свързан с защитата на данните. Това не, не е нещо, което влиза в вашите правомощия, не влиза в нашите правомощия, но въпреки всичко бихте ли казали ам, дали се провеждат такива разговори ам, в началото на вашето председателство, дали дали се, може да се предвиди постигането на единодушие по този въпрос между съвета и парламента. Сега за, по отношение на Cloud Computing, може ли да ни кажете какви са а, вашите коментари, какви са вашите намерения и какво, какви мерки ще бъдат предприяти? Колегата Проди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин министъра за това, че ни отделя време. С удовлетворение установявам ангажимента, който заявихте, що се отнася до сателитната мрежа. ЖНСС и Галилей. Смятам, че е много а, важно да се действа в тази насока, защото това са европейски структури, които са авангардни в сферата технологиите и играят важна роля при прилагане на нашите политики. Особено, що се отнася до съобщенията, енергетиката, околната среда. и инвестициите са а, значителни, а, но те трябва да се осъществят бързо, защото се сблъскваме с економически а, трудности. Именно за това трябва да се инвестира и то в европейска инфраструктура, което е най-доброто решение за преодоляване на економическите трудности. Именно за това разчитаме на ангажимент от ваша а, е, страна, така че ЖМСС да може а, е, да се приложи максимално а, е, бързо да бъде включена тази инвестиция в европейския бюджет. Много важна е вашата роля тук, както и на дейността, свързана с модернизиране на а, мрежите, електрификацията, така че да се а, свие а, с една трета разхода за пренос на електроенергия. което ще е, намали и разходите е, за е, съхраняване на тази енергия. Така че това е една спешна мярка, която трябва да се предприеме. Разчитаме на вас за това в съвета да успеете да а, постигнете дейност в тази насока по посока на европейските инфраструктури, които са за целия Европейски съюз. Благодаря, господин Проди, господин Оди. Благодаря, госпожо председател, благодаря, господин министър, за вашата ангажираност с европейските въпроси. По отношение на трансевропейската е, съобщителна мрежа бяха приети изменения по е, регламента. Това е законодателна тема, която ще трябва да напредне по време на вашето председателство. По високоскоростния интернет се предлага 50% покритие това е също важен въпрос. Какво е вашето отношение по този въпрос? Европейските граждани да имат равни права на достъп, където да се намират на територията на Европейския съюз. Как, трябва да се е, постигне съгласуваност между парламента и съвета. Разбира се, за да се е, постигне по-голямо е, покритие, трябва да се намерят съответните средства. Е, в моята страна ние финансирахме с малка задължителна вноска върху потреблението, т.е. всички потребители участваха в финансирането за изграждане на мрежите. И в рамките на 15 на години успяхме да е, гарантираме такъв достъп на всички. Какво мислите по подобна мярка в европейски мащаб, която да позволи да се инвестира чрез собствен ресурс и европейската инфраструктура? Трансевропейските е, мрежи, съобщителни, това го взимам като пример – това би могло да се приложи и към другите мрежи. Благодаря ви. Благодаря на колегата Оди. Не виждам други желаящи да се изкажат, така че с удоволствие давам отново думата на господин министъра. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι έχετε Благодаря ви. Е, е, Благодарение на всички, които взеха думата. Искам да ви благодаря за простотата и е, за това колко директно изразихте подкрепата си за, гръцко, за кипърското председателство в опита ни да постигнем е, целите, целите, които сме си определили, но и по е, всички въпроси, които наследихме е, от предходни председателства и по които ще се опитаме да работим през следващите 6 месеца. Госпожа Касилова, вие повдигнахте много въпроси. Благодаря ви за думите ви в конструктивен дух. Свързването на Европа е от ключово значение. Това е приоритет на кипърското председателство Безусловно има връзка между мрежите в трите отрасъла. По този начин ще се доведе до развитие, ще има работа с реална добавена стойност, е, която ще доведе до инвестиции от частния сектор. Именно в този дух са били прияти програмите за работа и чрез тези програми ние искаме да привлечем частния сектор и да увеличим общото количество на инвестиции, така че е, колкото може по-скоро е, ние ще постигнем този технологически е, напредък. Искам да повторя, че е, ние очакваме сътрудничество е, с парламента по е, тези въпроси. Госпожа Тойла, аз мога само да се съглася с значението на мрежите, на транспортните и енергийните мрежи и ние ще работим активно, за да гарантираме, че на тези отрасли ще се обърне вниманието, е, което заслужават, защото ние знаем колко са важни те за економическото развитие. и за разпространение на технологичния прогрес, в е, резултат на което европейската економика ще стане по-конкурентоспособна. Е, е, разбира се, всички комуникационни инструменти в момента се обсъждат в рамките на многодишната финансова рамка, но всяко окончателно решение трябва да се вземе е, след е, като съвета даде становище. Ние ще се стремим да постигнем максимален напредък и искаме да постигнем споразумение. Сега се обръщам към господин Овановски по сателитните системи. Няма съмнение, че това е важен отрасъл. Е, който може да доведе е, до е, непосредствени печалби, незабавни печалби за европейската економика, може да допринесе за по-голямата конкурентоспособност. И ние се надяваме, че сега съвместно можем да се уверим, че има пълно прилагане на взетите решения. Тези програми са от огромно значение. Е, трябва е, да получим е, първата вноска колкото може по-бързо, за да можем да постигнем по-голяма конкурентоспособност в Европейски съюз. И ние ще направим всичко, което зависи от нас, за да сме сигурни, че всички останали партньори ще разберат колко е важен и колко е спешен този начин на действие. Сега се обръщам към следващите въпроси е, за употребата на информацията от публичния сектор. Е, съвета направи голям напредък по време на датското председателство. Аз мисля, че е, предпоставките за споразумение вече са на лице. Сега, за Европейската стратегия за киберна сигурност. Комуникет още не е публикувано. Ще се публикува през септември. Ние искаме обмен на възгледи между министрите на телекомуникациите по този въпрос през септември. Разбира се, от отчасти е, това засяга и киберпрестъпността. Сега, специално за кибероблака, за CyberCloud, е, ние искаме да разгледаме всички предложения от комисията по тази тема. Господин Проди. Вие направихте коментари, с които аз напълно се съгласявам. Ние трябва да действаме своевременно. Аз вече съм така проявил инициатива да се занимаем с ключови програми като GMS. Сега очакваме дискусиите по бюджета, но всяко законодателно предложение от комисията ще бъде разгледано незабавно. Господин Оди, ние сме готови за частичен общ подход – по е, този въпрос през декември ние е, ще работим активно за постигане на този частичен общ подход. Е, европейските граждани трябва да имат еднакви възможности ние трябва да предлагаме проекти и предложения, които укрепват това право. Е, това се отнася и за частния сектор. Това е хоризонтален въпрос. Е, трансевропейски мрежи е, за комуникации или за транспорт, сателит навигации, сателитни навигации и мониторинг. В всички тези области ние трябва да имаме економическа, териториална и социална кохезия в Европейския съюз. Аз мисля, че което и да било председателство трябва да направи своя принос и ние е, трябва да сме сигурни, че разполагаме с тази кохезия. Благодаря, госпожо председател. Bene, ringraziamo il ministro per la sua presenza. Благодаря много, господин министр, за а, е, вашето изказване, за това, че отговорихте на въпросите на колегите. Благодаря ви за поканата за 16-17 юли председателството организира заседание в Кипър по поли, транспортните политики в Европа. Ще видим дали някой член от комисията ще може да се включи, да участва. Благодарим ви отново и е, много успех във вашата работа. Е, ново ministro е già arrivato. И така, е, вторият ни гост е тук.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 и така, нека да преминем към втория ни гост без... Добре дошъл, казвам, на господин Неоклис Иликиотис, кипърски министр на търговията, промишлеността и туризма. Добре дошъл сред нас, господин министр. С голямо внимание ще изслушаме вашето изложение. Кирия е, <clears throat> Проедре, Христо. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, уважаеми членове на комисията ИТР, уважаеми дами и господа. За мен е чест, днес съм тук сред вас. И за мен е чест да изложа пред вас приоритетите, които си заложи Кипърското председателство в областта на промишлеността, предприемачеството и енергетиката. Искам да подчертая още веднъж колко важна е ролята на Европейския парламент и е важно да се да работим съвместно, за да създадем една по-добра Европа за нашите граждани. Лисабонския договор разшири правомощията на Европейския парламент в рамките на процедурата за съвместно взимане на решения. Ще работим в тясно сътрудничество с вас, така че ем, да постигнем целите, които сме си заложили в областта на промишлеността, енергетиката и предприемачеството. Сега искам да е, изложа нашите политически дейности, отделните теми, с които ще се занимаем през следващите 6 месеца и е, цели, които са съгласувани в рамките на, три, на триото. Искам да благодаря на Полското и датското председателство за е, плодотворното сътрудничество, и искам да ги поздравя за напредъка, който беше постигнат по време на, тях, на техните председателства. Важно е да се окаже подкрепа на малките и средни предприятия, за да се постигне, разбира се, растеж. Важно е да се насърчи предприемачеството в, сред малките и средни предприятия. Това е една тема, която ще вземе водещо място в нашата работа. Не може само да се спестява, не може това да са единствените мерки, които се прилагат. Трябва да се ам, действа така, че да бъдат благодетелствани малките и средни предприятия. Освен това, трябва да се насърчат иновациите в въпросните предприятия. По този начин ще се създаде заетост и ам, ще има социално единство. На 30 май 2012 е, година беше постигнато единодушие и ам, се одобри проекто регламента за насърчаване на малки и средни предприятия в рамките на програмата КОСМЕ до 2020 година. Ние ще работим в тя с парламента, така че да се отбележи допълнителен напредък. Институционалните органи трябва да работят съвместно за да подкрепят малките и средни предприятия и за да им се даде възможност да излязат от криза, защото те бяха доста силно засегнати от нея. Освен това, ще се а, опитаме да насърчим предприемачеството сред младите хора. А, важно е младите хора да бъдат привлечени още в една по-ранна възраст. Добре е да се предвидят и мерки, свързани с това да се даде втори шанс на предприятия, които са фалирали. На следващо място трябва да се вземе предвид, че създава ново поколение от предприятия, които предлагат нови продукти, нови услуги. Предприемаческия дух ще бъде обсъден в Никозия по време на неофициалния съвет на 16-17 июли. Освен това ще поставим акцент върху а, върху изпълнението на акта за дребния бизнес. Европейския, Европейската комисия ще изготви доклад по тази тема. Кипърското председателство смята, че е много важно 4 години след приемането на този акт за, за дребния бизнес да бъдат ам, отбелязани стъпки напред, да бъдат разширени предвидените мерки. Кипърското председателство ще е, вземем предвид заключенията от неформалния е, съвет и е, ще ги включи в разговорите по време на срещата на върха на 10 декември 2012 година. От Важно е да се провежда такава промишлена политика, която да насърчи растежа и заетостта. Ам, ам, трябва да се засили конкурентоспособността, да се засили производителността в целия Европейския съюз. 50% от заетите работят в частния сектор. Освен това, голяма част от тях влагат, инвестират средства в иновации и тези частни предприятия представляват 75% от износа. допразвам 75% на износа в Европейския съюз. Ние ще проучим доклада, съобщението на Европейската комисия за изпълнението на стратегията, която обхваща всички тези елементи, които споменах до сега. Първичната политика трябва да бъде засилена, в тази насока ще трябва да бъдат направени подобрения. В отделните браншове ще бъдат проучени инициативи, свързани с ефективното използване на ресурсите. Освен това ще се вземе предвид общото използване на технологиите. Сега относно корабостроителниците също трябва да бъдат взети предвид. Бихме искали да предприемем е, инициатив в областта на енергетиката. Е, е, енергията трябва да е ефтина е, и екологосъобразна. Важно да се заложи е, на интегрирания растеж. Трябва да си предвид допълнителните паузи. Кипърското председателство ще се придържа към вече предприятите действия в тази област. Важно да бъдат изградени енергийните мрежи, да бъдат ам, обединени в рамките на Европейския съюз. Важно се заде вътрешен пазар, свързан с енергетиката. Относно енергийната сигурност, е Важно е да се поощри енергийната ефективност и развитието на ВЕИ, възобновяваме източници на енергия. Важно да има трансевропейска енергийна инфраструктура и това е въпрос, който е на предно място в дневния ред на кипърското председателство. Трябва да се предприемат бързи мерки и се надявам, че до края на годината ще постигнем съгласие на първо четене. Но това ще е възможно само ако а, се придържаме към а, сроковете. Ето защо е важно за нас а, членовете на комисията ИТРЕ да внесат на време своите изменения, така че ние да можем да ги проучим. Важно е да се придържаме към сроковете, важно е да няма закъснения, за да можем нормално да проведем преговорите свързани с многогодишната финансова рамка. Трябва на време да се заложат финансови и законодателни рамки. Това е в интерес на, на европейските граждани да постигнем целта 20% намаление на вредните емисии, 20% дял на ВИ, 20% намаляване на енергийното потребление и е, увеличаване на енергийната ефективност също с 20%. Европейския съюз е, има интерес е, от това да намали зависимостта си от нефт и газ да се, да, си, да се увеличи делът на ВИ. Не можем, разбира се, да изключим изцяло рисковете и опасностите. Говоря тук за добива на нефт и газ в открито море. Но ние ще направим всичко възможно, за да се гарантира сигурността на хората и да се гарантира опазването на околната среда. Надяваме, че ще бъде, отбелязан напредък и в тази област. Ще се обсъжда въпроси свързани с проучването, изследването и добива на нефт и газ в открито море. На следващ месец искам да спомена, че ам, въпросът с, а, свързан с енергийната сигурно ще бъде обсъждан на министерско ниво на 9 ноември. Ще обсъдим този въпрос с а, държавите членки и с а, държавите съседки на Европейския съюз. Европейския съюз не може а, да е ам, единственият, който ще предприеме такъв род мерки. Нашите съседни държави също са ем, засегнати от този въпрос. Те също трябва да се включат в предприемането на мерките. Освен това имам предвид не само съседните държави, и държавите от е, Средиземноморието. Ето защо обмисляме изготвянето на съвместна декларация, която да бъде прията от всички заинтересовани страни. В тази декларация да бъде включено включено следното, че в случай на инциденти или катастрофи всички страни съвместно ще се включат в отстраняването на щетите, които биха проистекли. Имаме нужда от политически стимули по отношение на а, увеличаване делът на ВИ. Важно е и да помислим в тази насока за енергийния вътрешен пазар. Трябва да вземем предвид разпоредбите, а, изготвени от Европейския, в Европейската комисия в своя график до 2015 година. Важно е да се засили делата на възобновяемите из... енергийни източници и е добре да се постигнат целите, свързани с енергийните източници до 2030 година. Казах, че на 17 септември ще има неофициална на официална среща на министерско ниво в Кипър и тогава ще се обсъжат въпросите свързани с енергетиката. Има и проекто регламент, който е изготвен, който включва програмата Energy Star, програма отнасяща се до офис оборудването. Европейския съюз трябва да допринесе за изпълнението на целите, свързани с 20% до 2020 година. По този начин ще се отстрани проблемът, който би съществувал при изтичането на досегашните спогоди през 2020 година. Благодаря. Не много. Двама души са заявили желание да се изкажат. Но а, имат ограничено време, за да може да има време и министъра да отговори. Благодаря, господин министър. Благодаря за вашето изложение и за това, че сте в нашата комисия. Смятам, че двата въпроса, които подчертахте, промишленост, енергетика, Що се отнася до промишлеността, предприемачеството, вие много уместно споменахте значението на конкурентоспособността. Това е основен, съществен елемент. който е актуален днес и в Европейския съюз е трудно да провежда тази а, политика. Именно за това а, трябва а, да се насочим към иновацията и съвместните действия. Защото, когато става дума за средни и малки предприятия, те трябва да могат да работят заедно, съвместно. Така че би следвало да се обърне специално внимание на тези въпроси. Що се отнася до въпросите на енергетиката, вие нищо не споменахте за ядрената енергетика. Това а, опасен е енергиен източник ли е според вас а, или възобновяем? Що се отнася до енергетиката, трябва да сме наясно, че за заетостта тя играе основна роля. Още два елемента, които вие не споменахте, ресурса и финансовите аспекти. Що се отнася до ресурс, ако се позовем на евентуалните възможности и фондове, няма кой знае какво да се развива тук. Може би трябва да се предвидят други възможности. А що се отнася до графика, всички тези дати, които се посочват, за едно нещо, но успоредно с това трябва незабавно да преминем към прилагане на а, инициативи, които да доведат до а, бързи решения. Аз не чух как, какво мислите по краткосрочните а, политики, за да се решат социалните проблеми, с които се сблъскваме с, а, в Европа. Благодаря, госпожа Госпожа Ван Бремт, благодаря, госпожо председател. Благодаря на министъра. Имала съм възможност да посетя вашата красива и слънчева страна. Благодаря ви за изложението, което направихте. Но е, установяваме, че кипърското председателство разполага с всички е, козове за да осъществи едно успешно председателство. А, доста често се налагат да се изклю... Е, постигат компромисни а, решения. А пред вас стоят хоризонтални теми, които се нуждаят от спешни решения. Енергетиката, големите предприятия, средните и малки предприятия, многогодишната финансова рамка. Знам, че в съвета храните амбицията да постигнете споразумение по тази рамка – а, всички ние сме съгласни с това, че тази рамка трябва да бъде амбициозна и да се постигат не само спестявания, а и да се осъществяват инвестиции. Така че в този а, дух позволете ми е въпрос. Пътната карта за 2012 година, възобновяемите енергийни източници – за нас е изключително важно е, да постигнем е, компромис и е, споразумение, така че по възобновяемите енергийни източници да се постигнат задължителни изисквания. И тук ще спомена три пъти по 20 тези цели, но ако искате до 2050 да се постигнат тези цели, а, да, аз не исках да говоря за ядрената енергетика, но господин Канчан спомена този въпрос. С някои от колегите а, в Кипър сме обсъждали тези въпроси и много от тях се възмутиха в Кипър от това, че Европейския парламент не е реагирал по изграждането на атомна централа в Турция. Както е, знаете, е, това е много е, толкова е, сигурна е, е, е енергиен източник, че винаги централите се строят близо до другите държави. Е, така че е, бих искала да чуя има ли инициатива е, в тази сфера. Пожелавам ви много успех във вашата работа. Председателката, благодаря колегата Род. Роде, плиза. Господин Роде. Mange tak for det, og tak fordi de er kommet her i dag, og tak for også øh, mange fine hensigter. Jeg synes også mange øh, благодаря много, благодаря за вашето присъствие и за интересните перспективи, които изложихте. С много от тези изложени от вас цели е, ние сме съгласни, някои от тях бяха приети и в комисията на парламента и в съвета. Но това, което не чух, е един въпрос, който винаги повдигам пред действащото председателство, а именно как Добре е да се очертаят перспективи и хубави лозунги, но въпросът е как ще бъдат те приложени, как възнамерявате да ги прилогат, приложите, е, е, как виждате конкретните резултати от тези прекрасни изявления, които се правят от трибуната. Едно предложение имам е, за осъществяването на тези предложения. Е, за да не се допускат грешките от е, предишните председателства, т.е. да се е, украсяват някакви елхи. Предложението ми е да се насочите към прилагането на вече съществуващите регламенти и разпоредби, защото а, това е един от основните проблеми на енергийния пазар. А, има директиви, но те не се прилагат в отделните държави. И наистина би било прекрасно най-сетне да се добием с председателство, което а, да а, предприеме конкретните действия за прилагане на тези разпоредби. Благодаря ви. Благодаря на колегата Роде, господин Завела. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πουζάτ Завела. Ορίζω και εύχομαι καλή... Благодаря, е, благодаря. Добре дошъл в Европейския парламент. Успех в кипърското председателство. Е, колеги, миналата година в Юго-Источното Средиземноморие ние научихме за е, находища на природен газ. Сега говорим за сигурност на доставките на енергийния пазар. Е, е, сега е, тези природни ресурси бяха идентифицирани и Израел се опитва да стане независим и да има независими енергийни доставки. Кипър също прави напредък в е, тази посока. Е, вие сте една от малкото държави членки, е, където имате възможността да станете независими от чужди енергийни доставки. Кипър има много добри взаимоотношения с арабския свят, а също така и с Израел. Вие споменахте за организация на конференция, в която ще участват страни от Юго-Источното Средиземноморие. Това е нещо много важно и може да е, има решителен принос в момента има нови правителства в района след арабската пролет и мисля, че сега можем да договаряме по-активно с тези правителства. Въпросът ми е следния. Предвид сътрудничеството с арабския свят и въпроси свързани с енергийните доставки, ще се насочите ли към изграждане на съответната рамка? Защото подобна ситуация съществува и в района на Арктическо море. Вие се опитвате да играете роля на юг, но може би ще посочите пример за други части на света в управлението е, на проучванията за природен газ. Това е нещо много важно. Председателката, благодаря. Господин Хаджи е, Хаджиджоджо, благодаря. И аз искам да приветствам господин министъра с добре дошъл. Аз съм е, член на Европейския парламент от Кипър. Чувал съм вече много подобни изложения, но на този раен етап смятам, че моите сънародници показват, че са способни на конструктивно председателство. Ние сме малка страна, Е, и е, може би е, не се разиграват много национални интереси. Сега, искам да подчертая това, което каза господин министъра. Е, че е, е, Европейския парламент вече няма да се сроточава само върху строги економии, но също така и върху развитие. За съжаление, това все още е неясно и остава още много работа, но искам да задам въпрос в този дух. Доста пъти се говори за малки и средни предприятия. Предлагат се 2,5 милиарда за подкрепа на малките средни предприятия. Това е сумата, която се предлага. Аз е, мисля, че е, е, малките и средни предприятия могат да създадат милиони работни места в Европейския съюз, така че според мен е, тази сума няма да ни доведе далеч. Така че е, искам да попитам е, председателството, е, вижда ли някакъв, макар и минимален шанс за увеличение на тази сума? Е, Радвам се, господин министр, вашето присъствие и това, което казахте за необходимостта да се стимулира, да се насърчават предприемачите и едно ново е, поколение от предприемачи на е, нашия континент. Това наистина е от изключително значение. И а, е, значението, което отдавате на подкрепата за а, малките и средни предприятия е от огромно значение. Споменахте за акта за средния и малък бизнес. Преди 4 години е, беше прият е, този акт, но до този момент е, слабо се прилага. И бих искал да ви задам два въпроса във връзка с това, защото Small Business Act по принцип има за цел част от обществените поръчки да бъде заделена за а, средните и малки предприятия. Но а, пред тях а, това не е единствения проблем. Проблема на е възможността. Първият проблем е свързан с финансирането. Банковата система много трудно финансира предприятията, а още по-трудно средните и малки тъй като те е, носят висок риск според банките. Така че би е, трябвало да се разработи една специфична система за финансиране на а, е, СП. Освен а, това, тези предприятия все повече се сблъскват с нелоялна конкуренция, а, свързани с кражба на интелектуална промишлена собственост, фалшификация и други подобни. И за разлика от големите предприятия, те нямат възможност да се възползват от процедурите на защита на пазара и на СТО, защото това са доста скъпоструващи процедури. Въпросът ми е какво възнамерявате да направите, за да се помогне на тези предприятия и да могат да ползват средствата на защита срещу дъмпинг, който са застрашени. Благодаря ви. Благодаря, господин Кович, госпожа Кович. Спощовани... Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министре, господин Силикоитис, надявам се правилно да произнеса вашето име. Благодаря ви за вашата презентация. Искам да ви окоръжа, като ви кажа, че а, вие сте на малка държава, но вие се намирате в един екип, много добър екип а, от а, председателства. Словения а, председателстваше Европейска съюз през 2008 година. Искам да ви кажа, че някакси си липсват а, конкретни мерки Вие сте министър на туризма и искам да чуя повече по въпроса, свързан с растежа, защото туризма е много важен за растежа в Европейския съюз. Много страни в Европейския съюз а, а, трябва да направят много по отношение на развитието на туризма си. За това какво ще направите вие, за да ам, свържете туризма с здравето, здравето на европейците в Съюза. Дали предвиждате някакви дейности, свързани с а, трансгранични мерки в областта на здравеопазването? Колегата Йордан. Hvala lepa, Благодаря, господин министре. Благодаря за вашето експозе. Имам няколко кратки въпроса. На първо място енергийната ефективност. Вие казахте, че, ще, че подкрепяте тези 20%. Има споразумение обаче по стигнато в тази насока за енергийната ефективност и този дял е 17%. Предвиждате някакви мерки в тази област. На следващото място вие подчертахте а, въпросът свързан с намаляването на вредните емисии. От друга страна, а, насърчаване на енергийната ефективност. Комисията предвижда изготвянето на пътна карта до 2050 година. Вие казахте, че новите политики трябва да бъдат съобразени с тази стратегия до 2050 година. Какво имате предвид? Дали а, ще подкрепите създаването на нови и залагането на нови цели? Какви ще са тези цели и дали те ще са обвързващи? На следващо място искам да знам какво е вашето лично мнение. По отношение на енергийната пътна карта – Виждаме, че в нея са заложени а, действия, свързани с а, справяне а, с последиците от изменението в климата. Европа е в криза. Не се провеждат срещи на международно ниво в тази насока. И ние не можем да си позволим и от финансова гледна точка да продължим в тази област да работим и за напред. Говорим за а, функциониращ енергиен пазар до 2014 година. Агенцията ЕСР ще е, изиграе своята важна роля, но все пак въпросът пак ще опре до средствата, до бюджета. Как възнамерявате да бъдат постигнати тези цели? Io credo che i colleghi si rendano conto che se fanno 10 domande è difficile avere 10 risposte, anche perché... Мисля, че колегите трябва да си дадат сметка, че те задават 10 въпроса в полет, а пък ни остават само 5 минути. Е, господин Кампус. А, а, господин министър, а, вие напомнихте темата на предишното председателство е, По-добра Европа за нейните граждани. Искам да ви поздравя за приоритета, който вашето председателство отдаде, отдаде на бързото приемане на правилника за трансевропейските енергийни мрежи. Аз съм докладчик в Европейския парламент по тази тема. Ние сме дълбоко удовлетворени от това и е, разчитаме на вашето председателство, за да се постигне това бързо. Ние знаем, че е, този въпрос беше засегнат на последната среща на държавните глави на 28-29 юни и е, подобно на всеки гражданин на Европейски съюз и изразявам съжаление за това, че приложението се отлага от утре за 17 септември. Ние свършихме много е, активна работа. Искам да напомня, че ние сме съгласни с Междуправителствената конференция за енергетиката в Южното Средиземноморие, която вие организирате. Знам, че вие сте можете да произвеждате природен газ, но не забравяйте проблема с, с рафинериите. Е, проблема с рафинериите съществува. Ние изнасяме проблема, като внасяме е, преработен газ от страни, където има социален дъмпинг и дъмпинг на околната среда. Е, винаги ви посрещам с добре дошъл, защото вие ме поканихте на неформалната среща на министрите на енергетиката на 17 септември. Сега, е, само един въпрос, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр. Ще се съобразя с молбата на председателството и ще задам въпрос свързан с туризма. Програмата Косме. Е, това е една от основните насоки на вашето председателство. Какви инициативи е, ще се е, предприемат в тази сфера, сферата на туризма по време на председателството? Как да се превърне и туризмът в елемент на конкуренцията. Благодаря. Менин. Благодаря, госпожо председател. Няма да задавам въпроси. Искам да кажа какво, от какво се нуждаем ние като група, господин министр. Темите, които очертахте, предприемачество, средни малки предприятия, енергетика, страдат от едно и също. Търси се незабавна печалба, а никой не се интересува от интересите на населението. В този парламент непрекъснато се обяснява, че това, от което страдат малките предприятия, са от бюрокрацията. А ние смятаме, че докато не се установят нови отношения, свързани с плащането, краткосрочните цели, сътрудничеството, не се приемат нови правила за банките, средните и малки предприятия няма да могат да се развиват. Освен това, те ще продължат да страдат, ако нямат възможност да продават продукцията си поради свитата покупателна способност. И докато продължаваме да защитаваме идеята, че пазарът единствен решава кой да живее и кой да умре, няма да можем да развиваме европейската промишленост и тя няма да може да отговори на 500-те милиона европейски граждани. Що се отнася до енергетиката, нуждаем се от малко нравственост. Не може да се съхранява електроенергията. Когато тя се пренася, тя се губи. А в Европа се продава повече електроенергия, отколкото се произвежда. Какво крие това, оставам на вас да решите. Крайно време е да се спре това. Благодаря. Grazie, la collega Тоя, ultimo intervento. Госпожа Тоя, последно изказване, съвсем кратко. Благодаря, господин министър, добре дошъл. От името на госпожа Пападополо искам да се изкажа. Мисля, че тя няма да може да се изкаже, затова аз работя в тясно сътрудничество с нея и е, ще работим с вас по АЦЕР. Съгласна съм с госпожа Ярдан. Е, ще изслушаме и отговор ръководителя на този орган тази нова институция ще има допълнителни задачи. Каква ще е вашата подкрепа в организацията и в финансовите аспекти? Съгласна съм с останалите, които се изказаха по отношение на Козме. Успешна работа! Благодаря на колегите, казва председателката. За съжаление, сега ще трябва да бъда по-строга и е, не трябва да надхвърляме предвиденото време. Господин министр, знам, че е невъзможно да отговорите на всички въпроси, които ви бяха зададени. Колегите ще разберат а, е, а, е, това, проявят разбиране, така че за 5 минути, господин министр, Питайте се да дадете отговор общо по темите, без да отговаряте на индивидуалните въпроси. Няма как да спазим срока, защото имаме още гости, още изслушване. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, ще се опитам да отговоря накратко. Е, е, вие, господин Камачо, каза нещо за ядрената енергия. Е, всъщност всички последици от ядрените инциденти са трансгранични, те не познават граници и ни е необходимо сътрудничество и затова трябва да се насърчава стрес теста на тези 40 ядрени централи, и трябва да видим какви мерки за сигурност са необходими. Е, междувременно ние се съсредоточаваме върху альтернативни и обновяеми енергийни източници е, и естествено върху природния газ, който е най-чистата форма на енергетиката. Сега е, да се върнем към предприятията, към бизнеса. Някои повдигнаха въпроса за малките и средни предприятия, за програмата Косме и тук трябва да имаме предвид многогодишната финансова рамка. Така че трябва да имаме доводи на разположение, за да знаем, че когато е, се стигне до несъстоятелност, трябва да се окаже максимална помощ на малките и средни предприятия. Съгласна съм с това, което казаха депутатите за бюрокрацията. Е, е, има въпрос и за държавните поръчки, е, как е, може да се подобри достъпа на малките средни предприятия до тръжни процедури, е, до държавни поръчки. Малките средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Ние трябва да им дадем гаранции, че нашите процедури са достатъчно прости, за да им позволим достъп. Сега, за търговията. Аз съм министър и на търговията и ще посетя днес след обед комисията Инта, е, за да говоря там за търговия. Разбира се, че са ни необходими гаранциите, за които споменаха някои депутати. Сега, е, нивото на амбициите ни. Ние, разбира се, чухме, че приложението е от ключово значение е, и някой друг също спомена това. Да, ние трябва е, спешно да се справим с някои директиви. Например, директивата за енергийна ефективност – е, това е важно не само за гаранции на сигурността на доставките, но и защото е, така ще се създадат проекти, които ще е, гарантират работни места. Но са ни необходими по-добри механизми за приложение на всичко това, което гласуваме тук. Мисля, че господин Вебер е, спомена за държавните поръчки. Сега, други въпроси. Нашите цели. Аз аз взимам под внимание, че за да постигнем целите на 2050, ние трябва да имаме средносрочни цели, например до 2030 година. Аз разбирам затрудненията, пред които в момента са изправени държави членки, Разбира се, имам предвид економическата криза. Трябва да преценим как ще постигнем целите, но ние е, трябва да съхраним тези цели. Ние не можем да ги захвърлим на страна. Необходими са ни обновяеми енергийни източници за производство на електричество. Трябва да се намалят е, е газовете, които предизвикват парников ефект и защо ни е необходима енергийна ефективност. По другите два въпроса, е, за които ме помолихте за мнение, да, чухме за източното средиземноморие. Е, там е разположена нашата страна. Искам да кажа две неща. Сигурността на енергийните доставки като цяло трябва да бъде гарантирана и нещо, което може да се направи в източното Средиземноморие, може да отвори нови перспективи, естествено в сътрудничество с страните от региона. Кипър е член на Европейския съюз и един от приоритетите ми е ние да работим за сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. Госпожа Цавела спомена за чудесните ни взаимоотношения с нашите съседи Израел и арабските ни съседи. Много е важно не само в Юго-Источното Средиземноморие, но и в Западното Средиземноморие както и в Северно море, е, да има е, безопасни проучвания за находище на природен газ. В е, Средиземно море има риск и заради това ние започваме сътрудничество с други партньори, за да се подобри опазването на околната среда. Сега, за туризъм. Е, Кипър може да бъде изключително привлекателна дестинация. Ние имаме е, красива природа и традиции и инфраструктура но ние трябва да работим в по-голям унисон и ние ще се опитаме да улесним процедурите по издаване на визи. Трябва за младите хора да бъде по-лесно да идват в Европа като туристи. Трябва и тематичният туризъм да се развива и ние можем да предложим много. Това също е ключово значение. Говорихме за здравеопазване, за трансгранично сътрудничество. Госпожа Джорда спомена нещо, на което искам да се спра за вътрешния пазар на енергията. Да, все още има държави членки, които са изолирани от европейските мрежи, ние трябва да постигнем приключването на вътрешния енергиен пазар до 2015 година. Все още има изолирани държави членки в Европа. Въпроса за е, енергийните регулатори. Тези независими регулатори трябва е, да играят все по-голяма роля. Това не е необходимо да има само държавни ведомства, които да се занимават с това. Първо и основно са ни необходими независими органи, е, които да бъдат регулатори и това ще допринесе за по-доброто прилагане на директивите и регламентите в Европейския съюз. Благодаря ви, че ми зададохте толкова много въпроси, че направихте толкова коментари. Това, което каза госпожа Андрет, е вярно. Ние направихме е, ще бъдем по-добър и по-конструктивен партньор, създавайки по-добра Европа. Saint Sebastian, JC, yeah. Oui, oui, oui. Bene, incominciamo subito anche perché abbiamo dieci minuti di ritardo sull'impegno che abbiamo. E така, е, нека да започнем незабавно, защото имаме вече 10 минути закъснение по графика. Е, моля ви, ако тези, които не желаят да останат в залата, да напуснат тихо и бързо. И е, така, Лорд Мог, председател на съвета на регулаторите. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря на господин Поточник, директор. Те ще ни представят целите на проекта на работната програма за 2013 година на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия. В хотел Ренесанс след тази среща има предвиден среща. Също така работна среща има организирана от АЦЕР и съвета на регулаторите. Така че нека незабавно да преминем към тази точка. Незабавно давам думата на Лорд Мок. Благодаря ви, че сте тук. Thank you. Um... Uh, Госпожо председател, уважаеми дами и господа, благодаря ви много за възможността, която ми предоставяте да се изкажа пред вашата комисия. Ще съм кратък, ще каза, кажа само четири неща, преди да дам думата на директора. Първо, нивото на сътрудничество е много добро между отделните национални регулаторни органи и в рамките на агенцията. Това е много важно. Това е от изключително важно значение за изготвянето на спогодби в рамките, отнасящи се до енергетиката. Ние сме Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори. Над 100 от националните а, регулаторни органи работят съвместно с нашата агенция при изготвянето на законодателството. Ние имаме а, нужда, разбира се, и от подкрепа в нашата работа. Ам, имаме работна а, програма за съвета и за агенцията. Просто дейностите на а, двете структури се допълват. Това е важно. Ние работим по, и по политиката, свързана с защита на потребителите. Това е една много важна тема. Агенцията е изложена на риск. Доктор Джордан спомена въпросът с ресурсите и от директора ще чуете едно много силно послание, свързано с това с какво ще се занимава агенцията през следващите години. Важно е да се създаде законодателство, което да бъде прието в хода на законодателния процес. Това са важни неща. Важни неща, които искам да споделя с вас, защото сме сигурни, че вие ще ни подкрепите. Работната ни програма е доста предизвикателна, но разбира се, трябва да а, се разполага с съответното ниво на финансиране, така че дейности да вървят напред. А, колегата Поточник. Uh, Ако не възразявате, продължавам на английски. Uh, почитаеми депутати, е, да, действително програмата е, е предизвикателна. Е, тя отговаря на нарастващата роля на агенцията, както проистича от законодателните актове. Тя беше създадена по силата на и, и тя има допълнителни задачи, които е, са и възложени във връзка с енергийната прозрачност. Пакета по инфраструктурата в момента се обсъжда в парламента и в съвета и е, твърде вероятно е нашата агенция да получи допълнителни задача. Е, нашата, ролята на агенцията се раз, разширява. И е, аз ще се спра на необходимостта от адекватни ресурси за допълнителната задача. Искам е, да посоча приоритетите е, за следващата година. Искам само да кажа във връзка с СИО. Има нещо специално, което искам да кажа. Ние и моето предложение е да приключим работата е, по е, рамките и основните линии, което предполага е, изготвянето на такива водещи линии в рамките, които в момента се изготвят, но това изисква необходима правна рамка, по която комисията работи. Освен това, ние извършваме мониторинг с екокода е, възоснова на принципа на критериите, които се намират в рамката от основни линии. Искаме да разширим дейността ни за мониторинг след публикуването на първия доклад, за да това дали добре работят енергийните пазари, освен това прилагането на системата REMIT, освен това и прилагането на новите насоки за трансевропейските мрежи и подбора на най-добрите проекти. Сега проекто програмата, която аз съм подготвил на 29 юни, ви е раздадена. Тя е в уебсайт също, така че е, можете да я прочетете в подробности. За следващата година ние предвиждаме 9 еко-кода, които да бъдат представени на вашето внимание и на агенцията. Три ще бъдат готови още тази година и в края на следващата година се надяваме да имаме 12 не, е, кодове за мрежите. Е, аз е, сега няма да говоря за нови области в развитието на такива насоки за е, мрежите. Въпросът да има ефективно предаване на енергията, това е много важно. Разбира се, говорим и за разпределението на цените, за стимулиране, което трябва да бъде идентифицирано очакваме да получим до година а, плана за мрежи за газ. Тази година имаме за електричеството. Това е важен документ за разширение на европейските мрежи. Освен това, ние очакваме предложение по а, фонда, за който получаваме средства от мрежите за изплащане, за, за за, за, за, за далекопроводите. Ние искаме освен това да издадем и насоки за изключенията и освен това мнение по сертификациите и за е, решения за изключения. Когато говорим за прилагането на ремит, ние продължаваме с, с определението на понятието ремит. Е, трябва да имаме еднакво разбиране на понятието, да има по-голямо участие от страна на участниците, да наблюдаваме методологията и да развием информация за мониторинг. Освен това, основните насоки за трансевропейските мрежи започнаха. Ние работим с комисията по ранното прилагане и ролята на агенцията е в два аспекта, на две нива. Първо, е, области от общ интерес, където ние е, оценяваме е, ефективността на отпуснатите средства и на регионално ниво. И второто е методологията. Ние изготвяме методологията за оценка на ползата от системите за трансмисии. Това са основните дейности. Сега рисковете и несигурността. Ние сме част от процес ние се надяваме да можем да изпълняваме задачите си е, в съответните срофи, срокове. Ние разчитаме, както вече се каза, на националните регулатори. Ни, те ни оказаха подкрепа и се надявам, че ще продължават да ни подкрепят, но някои от тях е, е страдат от строги бюджетни ограничения, и поради това, е, може би, тяхната подкрепа няма да ни бъде оказвана за бъдеще. И ще се върна към нещо друго. И имаме финансови съкръщения и нямаме достатъчно средства, особено за нови задачи и не можем да привлечем достатъчно квалифициран персонал. Сега за предизвикателствата, те свързани с новите задачи. Първо прилагането на ремит и и анализа на инфраструктурата. Има малко опит с Ремит. Ние предвиждаме задача от това, че ще ни трябва допълнителен персонал. Аз вече съм казвал в парламента, че около 50 души ще ни трябват още 50 души е, надяваме се да ги получим предложението на комисията за 2012 и 2013 беше само за 15 души, може би е достатъчно за развитие на, за, на системата, но може би не за да оперира тя. Е, сега, за съжаление, е, на съвета се реши от 15 да се сведе само до 3 така че не знам дали ще имаме средства за прилагане на ремит. За бюджетния аспект за до година е, проекта на, проекто бюджета на комисията предвижда намаление с 2 милиона спрямо нашите очаквания. И е, всъщност, е, тъй като много от редовете още не са ясни, така че не знам ще можем да, дали ще можем да развием софтуера за Remit. I think Lord Mark has already mentioned about the cooperation. I think the only thing I want to say... Е, е, искам да кажа, че е, нещо хубаво, което чухме напоследък. Услугите на комисия... Службите на комисията разбраха, че са необходими допълнителни финансови средства но не се знае технически как ще се постигне това. И аз вече казах, че съвета в своето мнение за проекто бюджета възнамерява да има трима души по-малко в състава ни. Мисля, че гъвкавостта има своите граници. Eh, благодаря много. Е, благодаря, че добре разбирате нашите потребности и необходимостта да се съкрати времето за изказване. Господин Корея де Кампус ще зададе въпрос пръв. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на лорд Мок и на господин Поточник. Благодаря, че дойдохте в нашата комисия и много се радваме а, е, за това, че споделихте не само а, е, амбициите си, но и проблемите. Е, три-четири бележки ще направя само. Ние имаме ясна представа каква работа сте свършили. Трябва да призная, че наистина в дух на независимост работите, което е изключително важно за регулатори. На първо място искам да подчертая, че в бъдеще трябва да бъдем по-решителни. Аз съм докладчик по основните насоки, и законодателството и трябва да засилим мерките и усилията, които полага комисията в тази сфера, като наблегнем на методите на изпълнение. Съгласни сме с бъдещата си роля, която очертахте, що се отнася до тарифите за пренос. Тен и тези основни насоки, както и съществяването на проекти от общ интерес. Това е огромна, огромна работа, няма съмнение. И е, това ще бъде предмет на нови дискусии, може да възникнат про... спорове. Да, заключавам. Ще заключа сега, госпожо председател. Наистина е, много се радваме за това, че е, държите на добрите отношения с тези а, мрежи. Доста е тежка задачата, ви признавам. И а, наистина с а, симпатия се отнасям към вашите искания. Благодаря, госпожа Ярдан. Благодаря. Ние сме разделени между законодателството, което се създава и неговото приложение. Ние искаме да изградим един вътрешен пазар до 2014 година. Това няма как да стане без съответното законодателство. 8,8 милиона евро ще бъдат отпуснати на агенциите, 3 милиона от които ще бъдат предоставени за изпълнението на ремит. Искам да чуя вашият коментар от страна на съвета. Не съм почул съжален отговор, а само от комисията. Грация, Турмес. Благодаря, господин Турмес. Uh, Аз мисля, е, ние трябва да подкрепим идеята за вътрешния пазар – е, виждаме реформата в е, Великобритания и нещо ново във Франция, е, което също е съмнително. Има много идеи за пазарите на националния капацитет. Много е важно за нас да покажем економическите предимства от свързан пазар на електричеството. И във връзка с въпроса ви за предмета, мисля, че трябва да покажем на държавите членки, колкото е по-интегриран европейския пазар. Това е огромно печалба за потребителите. За няколко допълнителни милиона ние трябва да платим, за да стане това възможно, защото печалбата ще бъде огромна. Можете ли да, да кажете цифри, а за ремит. А, това всъщност е престъпност на белите якички. Ние не можем да позволим на пазарите на газ и електричество да се манипулират, защото няма да ни вярват. Тези дейности ще растат. Може би можете да ни кажете защо има, е, тук в нашия парламент ние трябва да работим с хората, които се занимават с вашия бюджет, е, защото вие казахте, че имате нужда от средства. Така че тези приоритети, които ви имате, трябва да бъдат приоритети за тях, когато законодателстват. Бадия и Куши. Благодаря, госпожа Бадия. Благодаря за това, че ни дадохте разяснение по вашата програма за работа, но и бих искала да задам конкретен въпрос. Знаете ли, че Испанското правителство обяви преди няколко месеца намерението си да слее в една комисия всички регулатори по отрасли и по чувствителни пазари, като далеко съобщенията и енергетиката – има проекто закон, който се обсъжда в момента и се предлага да се наци... Е, национализират правомощията, които е, в момента е, се осъществяват от независими регулатори. И какво мислите за това намерение на Испания? да се създаде подобна агенция за, на регулаторите. Комисията вече изрази своята тревога в това отношение. Господин Проди, последен оратор за тази сутрин. Благодаря за това представяне. Преминаването към истинска европейска мрежа е необходимост – тук има общи гръбнак, общ гръбнак и само по този начин може да се гарантира съвместимост между всички възобновяеми енергийни източници. Да, разбира се, няма време сега да навлизаме в подробности, но бих искал да чуя какво мислите за подобна единна европейска мрежа в сферата на електроенергията. Имате думата. Само... Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на някои от въпросите. Господин Декампус, съгласен съм, че следваща година ще бъдем изправени пред големи предизвикателства. Говорим за мрежовия кодекс, който ще е важен за до изграждането на енергийния пазар, важно е и за енергийната европейска мрежа. момента като цяло ще подкрепят това предложение. Искам и аз да отговоря на господин Турмес на първо място. Аз отговарях за развитието на вътрешния пазар, когато работех в комисията. Ето защо аз съм човекът, който най-добре може да прецени какви са преимуществата и какви са начините за постигнате на интегрираност в едино за вътрешния пазар. Важно е държавите членки да хармонизират стандартите си, да са на едно ниво и така нататък ресурсите са недостатъчни, те ще бъдат недостатъчни и в е, бъдеще. Не искаме да създам впечатление е, у вас, е, че а, процесът е в стагнация, че нещата не върват. Това не е така. Това ще е погрешно впечатление. Правят се промени, това са реални промени, които ще изискват допълнителни ресурси, допълнителни средства. Но а, допълнителните средства не са единствената предпоставка. Знам, че енергетиката е изправна пред предизвикателство. Ще предстоят промени в бъдеще и не само в областта на, на енергетиката по отношение на въпроса на Октопади Акушет. Важно е, е регулаторът да може да коментира позицията на национален регулаторен орган. Разбира се, правителството трябва да взема отношение и Европейската комисия трябва да отнесе въпроса до съда на Европейската общност, ако се стигне до нарушаване на а, правилата. А, е, и Разбира се, отделни регулаторни органи е, работят съвместно, консолидирани са, но трябва да говорим от друга страна и за, не, за независимост, за правилно разпределяне на финансовите средства. Освен това, правителството трябва да има право на консултации, но да няма право на контрол. Говорим тук за третия пакет, който трябва да бъде транспониран в националното законодателство. Да се надяваме, че комисията ще работи по този въпрос, за да а, гарантира, че испанското, испанският регулаторен орган няма а, да пострада. Не искам да а, ви отнемам повече от времето. Благодаря. А, благодаря за вашето внимание и благодаря за вашата бъдеща подкрепа. Благодаря много е, на вас, господин председател на съвета на регулаторите, господин директора и благодаря за това, че дойдохте при нас. От името на колегите ви благодаря, председателката благодари и на преводачите, които приеха да отделят допълнително време. В 15 часа отново ще се видим тук.